Благодаря. Сега приключваме с тези лични изявления. Аз сега бих искал да ви информирам. Заедно с председателя на съвета ще подпишем 22 акта, които са приени по право 74 правилника на Европейския парламент. Искам да ви уведомя, че в 3 часа след обяд в пленарна зала в сряда Четири текста за финансовата служба също ще бъдат подписани, като заглавията можете да намерите в протокола от днешното заседание. Разбира се, ще имате достъп и до самите текстове, както знаете, уважаеми госпожи и господа. Следваща точка от дневния ред е декларация на номиниране за председател на комисията. За това бих желал да поканя господин Жосе Мануел Барозо да направи своето изявление.